Okay, folks, can you take your seat? Добро утро. Моля да заемете местата си. Мисля, че дадахме достатъчен толеранс. И сега всяка неоползотворена минута ще се отрази на дискусиите. Аз съм убедена, че имаме какво да кажем. Добре дошли на това второ заседание на нашата комисия в седмицата за политическите групи. Сега приемане на дневния ред няма забележки. Председателят няма съобщение. Преминаваме към изслушването за укрепване на економическото управление. Не е нужно да ви напомням, че темата е изключително важна. Няма да говоря по този въпрос, за да имаме повече време за дискусия. С радост приветствам с добре дошъл Марио Монти да ни представи основния доклад. И така, без повече предисловия, му давам а, думата. Марио Монти. Благодаря, госпожо председател, за това, че ме поканихте. За мен е чест и удоволствие, че съм тук в економическата комисия по, два въпрос... по две причини. На първо място, когато бях комисар в продължение на 10 години, економическата комисия беше е, изключително важен събеседник. Да не говорим, че на два пъти се явих пред тази комисия е, за изслушването си преди да бъда утвърден. Второ, вашата парламентарна комисия играе изключително важна роля в Европейския парламент. Съдих много внимателно онова, което е постигнато в пакета за финансов надзор и ви пожелавам, но всъщност пожелавам предимно на Европейския съюз да постигне също толкова добри резултати по темата, която ще обсъждаме днес. Ще направя няколко кратки коментара по следните въпроси. Как виждам пакета за управление? Каква роля могат да изиграят еврооблигациите? И накрая каква може да бъде конкретната роля на Европейския парламент в този контекст според мен. Второ, пакета за управление като цяло би трябвало да кажа, че след няколко минути би трябвало да получите три кратки статии, които аз написах. Може би те ще бъдат полезни за унези от вас, които проявяват особен интерес към темата. Пакета за управление, според мен, представлява значителна стъпка напред за Европейския съюз. Независимо от това обаче, аз смятам, че има опасност този пакет да понесе вредните ефекти на краткосрочен подход и краткосрочни виждания бихте, някой би възразил, че тук има вътрешно противоречие. От една страна краткосрочен подход, от друга страна пакет. В момента има една опасност. Политиците се опитват напълно обосновано да премахнат последиците от краткосрочния подход от пазар. Само, че е възможно да се допуснат недостатъци в разработваните законодателни актове. Защо казвам това? Унези от нас, които отдавна следят събитията, са забелязали подобен цикъл. Например, 96-97 година, началото на пакта за стабилност и растеж. Какъв беше основното правило? Правила. Germany, the Stability Pact. 3.0 Това, този израз се използваше от мнозина политици. Мисля, че в тази епоха това беше подходящо, т.е. 3,0, т.е. съотношение дълг към БВП е, беше бил правилният подход. Каква е целта? Да се убедят скептични, скептичното германско и холандско обществено мнение, че еврото ще бъде също толкова силно, както дойчмарката. Дори и ако нещо, което е много малко вероятно, някоя страна от е, Южна Европа да е, има потребност да бъде спасена. Е, след този акцент върху 3.0 се казва, че родителите на пакта за стабилност Германия и Франция през 2003 година не само, че не спазиха самите те правилата, което само по себе си е лошо, но не допуснаха нормалните предвидени механизми да бъдат приложени спрямо тях. А предишната година този механизъм беше обосноваван много убедително. И така, в някои страни, като Германия, има жела... огромно желание за налагане на дисциплина след събитията в Гърция и други страни. И може би сега има една опасност политиците да предприемат а, още един път краткосрочен, пристрастен подход, като излязат с условия, които всъщност не са толкова разбираеми. Да се надяваме, че няма да проявят толкова силен реализъм, че след няколко години да видим а, следващия етап, а именно като силна дисциплина, но не приложим подхода. Аз мисля, че има няколко въпроса, които заслужават а, особено внимание от страна на парламента. Впечатлен съм от качеството на доклада. Аз бих формулирал нещата последния начин. По-малко политическо изпълнение, повече дългосрочна дисциплина – еврооблигации за засилване на дисциплината на пазара и акцент върху факта, че дисциплината изисква растеж, по-малко политическо изпълнение. Ролята на Европейската комисия трябва да се засили. Парламентарната комисия мисли същото, само че мисля, че трябва да се засили повече, отколкото е предвидено сега и някои от измененията, предложени в вашия доклад, вървят в правилната посока. За да бъдем чести, там където мерките за изпълнение се заобикалят не от Европейската комисия, так, а от съвета. В предложенията се има желание и виждаме това е в работната група на господин Ван Ромпой, има желание да се намали ролята на колегията, на колегиума от комисари. Аз бях комисар в продължение на 10 години. колегията никога не би пренебегнала предложение от а, а, това, което предлага съответния комисар. Това стана през 2003 година по отношение на, 2000, на Германия и Франция. В последствие съветът беше този, който не приложи предвидения механизъм. Така че след Изоживена дискусия комисията реши да заведе дело срещу съвета пред Европейски съд, нещо, което не се практикува често. Така, повече дългосрочна дисциплина, което е свързано с аспекта растеж. За да бъде убедителна, дисциплината трябва да бъде поставена в контекста, в който растежът е обект на внимание и се насърчава от от е, поредица е, от политически мерки. Тук виждам няколко аспекта, които липсват. На първо място интеграция, второ инвестиции. По отношение на интеграцията. В, сегашното, в сегашния етап на европейската економика не можем да очакваме растежа да идва от е, бюджетният дефицит като изкуствена подкрепа. И така, откъде може, може да дойде растежът? Мисля, че най-големият неоползотворен потенциал е по-дълбоката интеграция на економика. И така, по-задълбочаване и по усъвършенстване на функционирането на вътрешния пазар. Но в пакета за управление не се предвижда нищо подобно. Нормално ли е това да бъде липсващото звено? Смятам, че не. Когато погледнем докладът на работната група, където се казва, че с тези предложения а, ние се обръщаме пряко към економическия стълб на економическия и валутен съюз. Това не е така, защото това е само структурно съществуване на а, пълната интеграция но за това не се казва нищо. Това се оставя на стратегията Европа 2020, която е, звучи много привлекателно, но е все още няма достатъчно ясни очертания. Това, по което вие работите, интересният аспект на европейското законодателство съдържа в себе си нещо, което е не толкова интересно, но много по-важно от а, модерната а, архитектура на финансовата дисциплина. Става дума за по-дълбоката интеграция и задълбочаване на вътрешния пазар. И този важен аспект на растежа трябва да бъде включен в а, в същината на работа. Другия стълб е управлението на непаричната политика на економически и валутен съюз. Това се а, прави и се прави много добре. Независимо от това, дебатът е твърде тясно свързан с първоначалната формулировка на пакта стабилност и растеж. Има редица изменения, поправки, корекции, но независимо от това не се казва основното, а именно, че за да се оцени дали съвременната економическа политика и тенденции в Европа са, са благотворни за бъдещото поколение или не, основното различие не е между частния и обществения сектор. Основното разграничение е между това разходи, текущите разходи да, удовле, да посрещат сегашните нужди, без да вредят на следващите поколения. Необходими са инвестиции, за които обаче а, няма достатъчно средства. В противен случай биха възникнали проблеми като в Ирландия и Испания. Каквито и разходи на, прави, на правителството трябва да бъдат урязани, а от друга страна разходите от частния сектор не биват, няма защо да бъдат а, урязвани. Дори ако е за потребление, финансирано с а, а, займи, ако се възприеме този подход, възникват проблемите, на които сме свидетели сега. Аз мисля, че това през 96-та година аз бях след мълцинството, което обосноваваше тази теза. И накрая нека да спомена темата за еврооблигациите. Много интересна тема защото това е променяща се тема. Не искам да навлизам в територията на това, което вие може би ще искате да кажете, госпожо председател. Няма да казвам нищо, за да поддържам напрежението и очакването. Може би всички очакват облигациите Боулс. Всъщност, фактът, че един брилянтен британски ум подкрепя идеята може би ще а, така, намали критиките срещу континенталните тези. Наскоро в а, аз а, обосновах необходимостта от, европе, от еврооблигации а, като начин за осигуряване на прозрачност на потенциален пазар на европейски пазар на облигации, който не, се, не съществува. И там споменах, че не бива да има притеснение, че дълга ще стане средство за, финансов, за липса на финансова дисциплина у някои страни. Брюгел излезе с много добре структурирано изследване. Унези от вас, които, може, които проявяват интерес, могат да прочитат статия в Куриера де Ласер от 2 декември. И излезе няколко дни преди статията на Жан Клод Юнкер и Джулио Тремонти в Financial Times. Вече е вече се знае какво, какви биха били предимствата на еврооблигациите. А под еврооблигации аз нямам предвид финансови инструменти, които имат за цел да намалят допълнително разходите – като например сериозните инвестиции. Имам предвид инструмент за управление на а, обществения дълг. Предимствата са добре известни, но аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху причините, поради които има притеснения а, за предимствата за дисциплинираните страни. Мисля, че е интересно да анализираме, защо дори за Германия еврооблигации а, биха а, имали предимства, не само, освен предимства за Европейския съюз, има някои възражения, които не могат да бъдат пренебрегнати с, лесна, с лека ръка. Економическите анализи доказват, че не е вярно, че Германия ще трябва да се окаже нито в абсолютен, нито в относителен смисъл своите предимства, свързани с по-низките разходи а, за а, взимане на заеми. Има и някои предимства, които ако бях германец, а, щяха да бъдат много интересни за мен. Германския канцлер много правилно каза, в една унищожителна обществена декларация, че и частния пазар трябва да участва в жертвите. Напълно правилна а, теза. при тази структура на еврооблигациите има един нормален механизъм, при който пазарът участва доброволно в жертвите. Ако си притежател на държавни ценни тига на Ирландия и Португалия, може да искаш да се отървеш от тях. И Европейската агенция за обществен дълг ще ги изкупи на вторичния пазар при с намаление обаче ще ги държи до падежа и ще възстан... възстанови пълната сума. Това е едно пределно упростено обяснение, което ни показва защо по този начин ще можем по един много спокоен начин да осигурим участие на пазара, без взривове. Също така, госпожо председател, дисциплината – има един сериозен проблем, а именно, че пазарите след раждането на еврото заспаха в продължение на 10 години. Те не упражниха дисциплиниращият ефект и сега се събудиха. Това нямаше да стане, ако имаше еврооблигации. защото е ясно, че пазарите биха оказвали натиск, защото има разлика между, така да се каже, младши и старши дълг. И съвсем накрая за еврооблигациите, ако бях германец, ако бях европеец, а всички ние сме европейци, бих проявил сериозно притеснение във връзка с това, че хората започват да задават въпроса дали Европейската Централна банка се превръща в оздравителна банка. В отсъствието на нормални пазарни инструменти за поемане на по-низкокачествените държавни облигации е нормално Европейската Централна банка да се намеси и да изкупи тези обликации. Това обаче има два, води до два сериозни проблема. И председателят на Deutsche Bank каза, че това не, е, не съответства на практиката за финансиране на дълга. Второ, от гледна точка на качеството на активите, това е лошо и виждаме, че Европейската Централна банка настоява за повишаване на ликвидността. Искаме ли да превърнем Европейския съюз в съмнителна институция, защото не можем да преодолеем някои идеологически, известни идеологическа съпротива срещу еврооблигациите. И съвсем накрая за Европейския парламент прочетах доклада, макар и съвсем набързо. Мисля, че докладите имат една обща положителна характеристика. Вие се стремите да въведете повече общностен метод. И това е ключът, който ни дава възможност да преценим дали полагаме ползотворни усилия или не. Второ, има желание за повече роля на Европейския промен в тези процедури. И аз си задавам въпроса. От една по-дистанцирана гледна точка, това добро ли е или лошо? И аз като мнозина бях скептичен за прекомерната роля на националните парламенти в националните бюджетни процедури. В много страни наскоро сме виждали ограничаване на място за маневриране на националните парламенти. когато се представят измененията, има се, се а, определят а, определени тавани. И парламентите а, приемат много важна роля, когато наближават а, изборите. Може ли да се каже това за Европейския парламент? Не. Защото този парламент от институционална гледна точка няма никакви правомощия да дисциплинира националните бюджети или пък да подпомогне за разхлабване на дисциплината им. Играе обаче роля при разработването и приемането на общностния бюджет. И така, по-голяма роля на парламента в оценка на бюджетните процеси в държавите членки не може да бъде нещо опасно. Напротив, би било полезно, защото тук може да се случи нещо, което се случва и в други области, а именно а, инструмента за прозрачност. Проблемите в момента са свързани с поведението на държавите членки в съвета. Томазо Падаскьока използва изразът на национ... картела на национализма в съвета Екофин. И ако Европейския парламент има възможност да хвърли светлина, възоснова на процедурите, върху тези тайни игри, аз ще бъда е, и тези е, взаимни услуги, които се правят в съвета, това би било много полезно. Като казвате такива интересни неща за парламента, не мога да се въздържа, т.е. да не ви дам още малко време за, макар че надвишихте срока. Има доста а, желаящи да се изкажат. Марио, след като го спомена, моето предложение вчера беше разисквано на семинара по европейския семестър като една промяна, модификация на начина, по който ще трябва да работим с промяната в лихвения процент, а за да можем да го използваме заедно с механизма на еврооблигациите. Например, сумата, на която се изплаща а, Ирландия, може да има и премия и това може да послужи а, като дисциплиниращ ефект. Ние а, си мисля, че трябва да бъдем много по-колегиално настроени един към друг, отколкото а, просто да а, се опитваме да да играем ролята само на инвестиционни банки. Това би означавало, че нещо като 2% над условията, по които е отпуснат кредита, може да послужи като един чудесен морков да продължавате напред без да правите, да попаднете в някакъв тип неизпълнения. И когато дойде времето да се изплаща дълга, то тогава ще има много по-облегчени условия, при които ще се изплаща. Просто защото първите няколко години сте платили повече, отколкото е, да кажем, частта разделена за всяка година по-отделно. Доказано е, а, че Неизпълнението а, може да се очаква само когато са стриктни условията, при които се отпуска кредит. Вчера осъзнах, а, че държавните служители на Германия са се отнесли по тези въпроси към а, а, съвета към Екофин също така е, е подаден сигнал, така че може би ще се окаже в крайна сметка, че това предложение може да проработи. Ето защо се почувствах така задължена да ви информирам за това предложение, което говорим и за ам, механизма за стабилност и растеж също можем да кажем, че може да се а, разшири обхвата и да бъдат обхванати, покрити с него и еврооблигациите. Между другото, всичко това се опитвам да представя като обяснение, просто защото Марио а, го спомена. А сега бързо ще дам думата на Вики. Благодаря, Шаран. Да, всички се опитваме да намерим някакви е, добри предложения, творчески е, предложения. Е, високите лихви не зависят само от неизпълнението, а зависят и от ликвидността и от високите спредове на предлагането. Мисля, че това може да обясни малко какво се случва тук. Но вие казахте нещо много а, добро за дългосрочните инвестиции, за това колко е важно да продължим да инвестираме за економически растеж за в бъдеще. И а, казахте, че не всички а, разходи в публичната сфера са лоши и не всички разходи в частната са добри. И да кажем, ако в дадена страна, в някой регион се изгради железопътна линия за високоскоростен влак, е, тази инвестиция може да доведе до много е, добър растеж. Е, по-сложно се оценяват нещата обаче при инвестициите в образованието, защото там те се изплащат в много по-дългосрочен план. И искам а, е, да ви попитам, да, срещнахме се преди коледа, но а, а, от тогава дали а, е, сте променила нещо във вашето мислене? А, за мен а, е, всички публични разходи трябва да са елемент на растежа, не само разходите, инвестиращи в економически растеж или в образование. Искам да разбера как, как са се променили и вашите идеи. Е, председателката, може би е добре да вземем няколко въпроса заедно, така че додавам ти думата. Благодаря, Шарен. Господин Монти, много ми харесаха вашите уводни думи. Харесаха ми вашите уводни думи. Успяхте ли да си включите превода? Добре. Нека да повторя. Хареса ми овода ви. Изключително издържан беше. Нека отново да хареса ми и споменаването на 2003 година и е, на това, че често на европейско равнище е, се изкушаваме да гледаме в дългосрочен план и забравяме за, за в краткосрочен план, план и забравяме за дългосрочните възможности. Но тук искам да ви попитам следното. Какво по-конкретно имате предвид да, е, с а, този вид изграждане на пакета, който предложите? Къде са рисковете в дългосрочен план и как правителствата могат да управляват процеса, така че антицикличните мерки да се вземат предвид? Къде може да има по-висока добавена стоеност от мерките на европейско равнище? като се има предвид е, многообразието на економическите структури в Европа. Та, това е моят е, въпрос в по-дългосрочен план. Как може всичко това да се включи в начина по който е изграден процеса, защото това е нашата работа като законодатели. Да видим структурата в дългосрочен план. Това е основният ми въпрос. Още нещо за еврооблигациите. Съгласен съм, че вашият аргумент е много силен. Аз също съм германец. Но искам да разбера каква ще е институционната структура зад еврооблигациите? Европейска агенция ли ще е това или някакъв вид валутен фонд или какво? бих се радвала, ако отговорите на този въпрос, но първият ми въпрос е по-важен за мен. Председателката, това са половината от желащите да се изкажат. Филип, Силви и Диего ще се изкажат след малко. Може би сега да дадем думата на Марио, за да отговори на зададените вече въпроси, като е, има предвид, че ще ни трябва малко време и за следващия кръг въпроси. Uh, sure. <clears throat> Thank you very much, Madam Chair. Um, yes, the point on благодаря, госпожо председател. Да, темата за ликвидността, повдигната от госпожа Форт, е изключително важна и трябва много внимателно да бъде въведена в цялата дискусия. Що се отнася до дългосрочните инвестиции от страна на публичния сектор, както ме попита госпожа Форд, имам ли, Форд, имам ли нещо още да кажа? за да се избегне случая, при който държавите членки ще а, признаят всичко, което се направи като разход, да бъде третирано от тях като публична инвестиция. През 1996 година беше дадена формулировката на публична инвестиция – да, напълно осъзнавам, че има огромни трудности при създаването и прилагането на всичко това. Но ако започнем с Евростат, с а, ам, експерти от, економи... от Европейския съюз, ние ще можем за няколко години да приключим и този подход ще може конкретно да бъде приложим и приложен. Разбира се, има поредица от опасности, които ние трябва да съобразим и разгледаме. Не само в економиката, но и в живота. Различаването между първостепенното и второстепенното е много важно. Тоест да се премери и прецени кое е публична инвестиция, е първостепенно, обаче неправилното разрешаване или дефиниране на това понятие ще доведе до трудности на а, вторично ниво. И така, ако видим проблем в публичните инвестиции, като формулировка и теория, то нека да се концентрираме върху разрешаването на този проблем. Твърде стриктните дефиниции не са, може би, най-доброто, но нека да се съгласим, да постигнем съгласие върху една дефиниция, защото това е изключително важно за всички нас и нашето бъдеще. Следващия въпрос беше за опит от 2003 година и как това ни накара да почнем да обръщаме повече внимание на дългосрочното, а не само на настоящето и на, на средносрочното. Вчера беше е, спомената дискусията е, за пакета, който беше разглеждан. Имаше много положителни оценки, но имаше и доста радикални е, критики. Така че всички ние си мисля, трябва да сме съвсем наясно, че работим по една система, която е много умна и а, много добра работа би ни свършила, но като всяко човешко творение има своите слабости също така. Това е работен механизъм, който подлежи на усъвършенстване. Още един аспект – въвеждането на много краткосрочна а, финансова дисциплина, т.е. в много кратки а, срокове да се въведе финансова дисциплина. Да, да се въведе, въведе отново съотношението дълг БВП. Аз смятам, че това е много важно да се включи в новите текстове, но също така смятам, че е много важно и здравия разум да ни ръководи. Защото ако ще трябва просто да погадаличкаме а, общественото мнение в краткосрочен а, план, може в крайна сметка да унищожим А, авторитета или поне доброто име на този нов механизъм, а в по-дългосрочен план можем да унищожим изобщо а, баланса, равновесието. Разбира се, има прозорци в тези текстове, в които ам, е отразен а, а, публичния, а, публичната инвестиция като въпрос и съответно като възможност. в Маастрих беше 3% а, дефицит или дълг към БВП, но сега трябва да е близо до нулата. И накрая, еврооблигациите и що за институция би трябвало да ги управлява. Така като първа идея, според мен, трябва да бъде общностна агенция за емитирането на еврооблигациите, но за да не се увеличава безкрайно броя на агенциите, защото обществото е чувствително на тази тема, може би първоначално може да се въдвори това задължение а, в съществуващи а, механизми, като например Европейски инструмент за финансова стабилност. Благодаря. Председателката, благодаря господин Монти. И имам списък от четирима още желащи да вземат думата. Много моля, дигайте ръка, за да мога да ви виждам добре, казва председателката. Благодаря за изказването. В него виждам много интересни идеи. Вие говорихте за интеграцията, инвестициите. 100% съм съгласен. Сега, според вас, реалистично ли е да мислим, че е възможна економическа интеграция без това, което Жан-Клод Трише нарича данъчна федерация. Жан-Клод Рише гледа само разходите, аз обръщам внимание и на приходите. Във вашия доклад за вътрешния пазар вие гледате на нещата от гледната точка на вътрешния пазар и конкуренцията. И аз питам откровенно, без данъчни постъпления, без без координация в тази област, има ли възможност за економическа интеграция? Говоря за енергетиката, предприятията и борбата срещу измамите. Без задълбочаване на сътрудничеството, възможно ли е да постигнем унази степен на интеграция, която според нас е необходима, за да успее економически и паричен съюз? Второ, според мен не може да има интеграция без общи проекти. Това са проекти за инвестиране в областта на енергетиката, транспорта и а, също така рамката програма за научни изследвания. Според мен това са инструменти, които могат да доведат до задълбочаване на интеграцията и бих искал да чуя вашето мнение. Силви. Благодаря, господин професор, за присъствието. Аз ви благодаря не само за това, което казахте за парламента, за това, че разбрахте духа, в който работим. Навън много хора е, представят по карикатурен вид нашите искания за повече правомощия, желанията за повече компетенции. Много съм щастлива, че вие правилно сте разбрали проблема за прозрачността и какво може да постигне парламента в взаимоотношенията с националните парламенти. Разбира се, те играят своята роля, но при тях е, има една готовност да не спазват дисциплината. За еврооблигациите ви благодаря за това, което казахте за тезите на страните, които държат на дисциплината. Не да се улесни безотговорното поведение, за да се възстанови дисциплината на пазара. Имам два конкретни въпроса. Не знам дали това, което казахте през 95-та година е публикувано, но като мен ми се струва, че добрите, на добрите идеи им трябва малко а, време, за да видят бял свят. А, при всички случаи те си остават актуални. Една а, дума свързана с вашия доклад за глобалния характер на економическото управление и факта, че на, да не смятаме, че можем да сме засилили Европейския валутен и паричен съюз. Ние разполагаме с текстове пред нас. Как ам, не можем да включим а, един евро, акта за единия пазар в пакета, но как да вървим заедно? Можете ли да ни кажете как можем да изградим връзка? В моя доклад аз отидах много по-далеч от това, което предлага комисията. Не, какво може да бъде включено в този пакет по-конкретно? Господин Ламбер, моят отговор е да и на двата ви въпроса. Тоест, аз мисля като вас, че всъщност не е реалистично да очакваме истинска економическа интеграция без да се предприеме нещо в фискалната област и без общи инвестиционни проекти, що се отнася до данъчното облагане и фискалността. От тази гледна точка, не от гледна точка на Европа като цяло. Аз не смятам, че не е задължително да се занимаваме с въпросите на собствените средства, а, издаването на акции. Аз не смятам, че това е задължително за интеграцията. и не смятам, че е необходима фискална федерация за, икон... за устойчив економически паричен съюз. И винаги има двусмислена терминологията. А когато говорим за фискалност, това бюджет ли или приходи? По отношение на бюджета е, има известен напредък. И аз смятам като вас, че известна координация на фискалността е задължителна, за да имаме е, истински вътрешен пазар. Отговарям и създана въпроса за е, постигане на напредък в четирите области, които споменахте. Някои теми са табу, защото е постигнато имплицитно мълчаливо съгласие, че те ще бъдат табута. Мисля, че това е изключително тежко. По отношение на координацията можем да постигнем напредък. През 1980 е, година беше прият един фискален пакет, но това но включването на фискалните въпроси беше немислимо в условията на консенсуса. Не можем да говорим за това днес. Аз съм. Знаете ли как, каква е първата мярка, която аз предложих в доклада си? съвсем незабележимо от комисаря Шемета, групата за данъчна политика се състои от лични представители на министрите на финансите. Това са лични представители, които а, а, гледат на нещата от политическа гледна точка. Групата проведе втората си среща. Председател е комисария Шемета. И това се превръща в орган за размишление. И така съм напълно съгласен с вас и бих добавил, че не можем да бъдем съвсем песимисти, що се отнася до, проект, до, общи проект, до общите инвестиционни проекти всички ние работим в това, което бих нарекал изграждането на общия а, юридически пазар, но ни трябва и общ физически а, пазар. В противен случай а, вътрешния пазар като цяло няма да функционира, гражданите ще бъдат недоволни. Политическата подкрепа за общия пазар няма да бъде на лице. Госпожо Голара, благодаря за това, че признахте това, което аз казах за Европейския парламент. Бих отишъл по-далече и казал, че според мен много е важно това, което разбрах, но все още това не е вашата крайна цел. За да разберем, че това не е благородна, че това е не е благородна, но институция, която обаче следва свои корпоративни интереси, трябва да си зададем въпроса ще върви ли в посока на отчетност и прозрачност. Тоест, трябва ли да се плати цената на дисциплината, за да се дадат на гражданите и техните парламенти тази допълнителна стойност? Не. Въпросът може да бъде повдигнат експлицитно и да се каже, че Разбира се, в национа... националните парламенти са предвидени ограничения, но тук мисля, че вие трябва да се опитате да покажете и аз начертах най-общите насоки, че нещата стоят по различен начин. Вашите два въпроса за еврооблигациите мога позицията, която застъпих през 96-та година е публикувана, защото тогава съществувах, съществуваше изтичана информация и едно от моите писма изтече и беше обсъдено от пресата. Що се отнася до глобалният а, характер, какъв беше вашия въпрос? А да, връзката с единния пазар. Тук а, би трябвало да проучим нещата малко по-задълбочено. Ако обаче сред структурните условия трябва да се да обърна внимание не само на позицията на държавите членки, но и на структурните условия в целия Европейски съюз, ако това стане, мисля, че е, реалната економическа интеграция ще се осъществи. И това е казано и в експозето на мотивите Господин Трише е убеден, че едно от необходимите условия за оптимален съюз, дори бих казал парична зона, която може да бъде устойчива, е онази, която се основава на здрава интеграционна основа. Благодаря много. Само исках да коментирам малко по идеите от 96-та година. Тогава доста идеи е, се предлагаха, създаваше се еврозоната, но тези, голяма част от тези идеи не се приложиха. И се оказва, че по някой път се налага да се действа по- широко обхватно и е по-скъпо, когато се опитваме да ремонтираме системата. Ето на, сега се налага да вземаме нови сметки, мерки и трябва да, си имаме, да имаме предвид, че а, може да се окаже, че ако те не са ефективни, отново ще е по-скъпо, когато се опитваме да поправиме нещата. Имаме трима желаящи да се изкажат. Господин Фея. Благодаря, Шерен. Само един-два коментара ще направя на португалски. Много е. И благодаря ви за това, че ни представихте много насоки за бъдещи дискусии. Имам три въпроса към вас. Особено като си има предвид, че в момента провеждаме дебати по 6 е, доклада за економическата политика и дебатите в момента е, се разгорещяват. Процесът се ускорява. Има няколко важни елемента тук. Първо, интеграцията на пазара. Второ, разходите за инвестиции. И тук, може би малко егоистично, ще кажа, Кажете ни какво според вас трябва да влезе в този пакет. Какви са конкретните мерки, които ще засягат интеграцията на пазара? Второ. Критикувате разходите, казвате, че не трябва да се прави кой знае каква разлика между е, е, частните и държавните разходи, а по-скоро между а, настоящи разходи и инвестиционни разходи. Но добре, ако говорим за инвестиционни разходи, в крайна сметка и там трябва някаква дисциплина. В Португалия, например, човек може да реши как да стигне от е, най-големия до втори по големина град и да избере една от трите успоредни магистрали, които са изградени. Защо се е получило така? Ами, защото всеки е искал някъде близо до него да мине магистрала. Така че е, как може европейският метод да се намеси и да вкара малко дисциплина в инвестиционната политика на държавите? И е, трето, ролята на парламентите. Критикувате ролята на парламентите в бюджетния процес и предлагате е, и предполагате, че Европейския парламент може да изиграе важна роля в е, променянето на нещата, но не смятате ли, че дисциплината най-вече трябва да се упражнява от правителствата, които представят бюджетите, защото в крайна сметка те най-често, в най-голямата част от случаите разполагат с мнозинство в своите парламенти. Как най-добре може да се наложи дисциплина върху правителствата? Може ли да, това да стане чрез връзка между националните парламенти и Европейския парламент? Председателката. Моля ви, е, изказвайте се възможно най-кратко, за да имаме време. Астрид. Все трябва да се бърза, когато... Но аз, когато взема думата, винаги съм бърза. Благодаря на господин Монти за ясната презентация, както винаги. Хареса ми много от това, което казахте за драстичните последици на, на, на някои коментари на държавни правителствени глави. Това въжи не само за тях, въжи и за председателя на комисията. Тази сутрин Чух едно негово изказване по немската телевизия. Но да се върнем към дисциплината. Господин Монти. Смятате ли, че независимо от това колко добре изградени са механизмите, пак ще може да се очакват че в някои държави членки ще има проблеми с дисциплината. И въобще, смятате ли, че държавите членки достатъчно добре си дават сметка а, какво означава а, паричния съюз? Как въобще можем да говорим за дисциплина, ако държавите членки не си дават сметка за какво става дума? Говорите за Европейския парламент, за този европейски период, но в моята страна синдикатите са против европейския период. Не един въпрос за еврооблигациите. Ако правилно вие разбрахте, казахте, че те са инструмент за управление на дълга, но не инструмент за големите инвестиции, за големите европейски проекти. Бихте ли ни обяснили защо не виждате в еврооблигациите инструмент за инвестиране в големите европейски мрежи, например? Що се отнася до и по задължаване на интеграцията на, вътреш, на, на вътрешния пазар, вие говорихте за фискална федерация или фискална координация. Има обаче координация и в други области. Ако искаме да усъвършенстваме единия пазар, например, социалният аспект в Германия – има къвги за минималната заплата, говори се за 800 евро в Люксембург. Ние вдигнахте минималната заплата и сега тя е почти 1800 за нискоквалифицираните и 2000 за квалифицираните работници. А, е, така че и тук а, трябва да се направят някои оговорки. Андрес. Е, благодаря, е, професор Монти. Вие направихте един доклад за вътрешния пазар. Искате той да се преразгледа. преразгледа. Говорите за тесните връзки между економическото управление и развитието на вътрешния пазар. В пресата се твърди, че комисията залага твърде много на гаранциите с еврото вместо това трябва да се насочи към интеграцията на вътрешния пазар. Не мисля, че това е вярно, защото след вашия доклад последваха много сериозни усилия. Те обаче не са в обектива на медиите. Един от важните въпроси, който вие повдигнате, са макроекономическите правила и начина по който те действат на вътрешния пазар и вътрешната интеграция. Двама комисари работят по тези въпроси, а в парламента има две различни комисии. Та, е, как точно може да се постигнат тези взаимовръзки, за да може целите ви да се постигнат по-бързо? Благодаря, бъдете. А, а, а, бяхте кратки. Вернер, благодаря, госпожа госпожо председател. Професор Монти, само трима от нас тук присъстваха, когато бяхте комисар на вътреш... за вътрешния пазар от 1994 до 1999 година, но всички ние оценяваме високо вашата работа тогава. По мастрикски критерии 60% е, дълг – бе нещо прието при влизането на сила на Мастрихския договор и то трябваше да въжи за всички държави членки. След това нивото на 3% нов дълг трябваше да бъде само в сравнение с растежа през предходната година. Тоест, по отношение на растежа на в Мастрихския договор не се казва, че тези 3% трябва да се постигнат. Казва се, че не трябва да има дълг, нов, нови дългове, надвишаващи 3%. И това е много важен елемент във вашата оценка. Знаем кои са големите виновници тук, Германия и Франция. и комисията осъди виновниците и пакта за стабилност в резултат на това се ръвно разводни. Сега един въпрос за еврооблигациите. Не е възможно да се промени договора и по-конкретно член 125. Също времено в Германия Конституционният съд задължи с своето решение правителството на Германия. И ако правителството предприеме мерки противоречащи на това решение, спокойно може да си събере кофарите. Говорихме и за механизма за спасяване – и беше казано, че за в бъдеще не трябва да се има предвид какви са спестяванията и какво е рефинансирането на дълга, а трябва да се имат предвид само критериите на пакта за стабилност и растеж, нещо, което обаче според мен може да доведе до същия проблем, с който имахме по-рано. Това каза председателя на комисията вчера. Какво смятате за това? Председателката, успяхме малко да наваксаме с времето, но все пак не ни остава много време. Бъдете възможно най-кратък. Все пак имаше много въпроси. Имате още доста работа и затова не искам да крада от времето на моите високо уважавани колеги, които ще бъдат а, в следващия панел, така че ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък. Господин Фейо зададе въпроса какви конкретни мерки се взимат за интегриране на пазара. Ами всички възможни. А, то не чак толкова става дума за конкретните мерки, защото ние си имаме а, акта за единния пазар, а по-скоро да се изгради един мост а, между а, елементите на, е, на единния пазар а, в а, економическото управление, пакета а, закон, а, от закони по економическото управление на всичко това. Надявам се, че ще отговоря сега и на госпожа Голар как да се направи връзката между единия пазар и от другата страна на пакета за економическо управление. ще бъде отделен един, едно цяло заседание на економическия съвет през пролета, именно по тези въпроси и ще има и други документи, които ще се разгледат, в които се споменава, че ще е добре да имаме единен пазар. Според мен главите на пар... <clears throat> правителствата трябва да се концентрират върху а, своята най-важна отговорност, а именно да ръководят а, и економиката а, и да я свържат с а, политиката. Предполагам, че ще има доста голямо оживление в тази насока. Така, по публично-частните инвестиции попита господин Фео за трите успоредни магистрали, свързващи най-големия с втория по големина град в Португалия и въпросът е как да се въведе дисциплина в решенията инвестиционните за публичните инвестиции. Да, това е много интересно наистина, но по принцип се а, планират нещата по начин, по който дава възможност на данакоплатците да контролират а, по някакъв начин решенията на правителствата си за публичните инвестиции. Освен това, една проверка на балансовия отчет и всички други финансови отчети никак не е за пренебрегване като средство. А следващия въпрос, как Европейския парламент може да помогне на националните а, парламенти да усетят разликата. comme jadis. Les, les... Могат ли строгите процедури да доведат е, до дисциплина. Мисля, че в момента процедурата за дисциплина не се пренебрегва. Особено ако успеем да се отървем от това желание за куртуазия между държавите членки. Вие лично можете да насърчите министър-председателя на Люксембург да промени теоремата на Юнкер. Той каза, ние знаем какво трябва да се направи. Кажете ни обаче как да го направим и въпреки това да спечелим изборите. Е, всички възприеха това като декларация за безпомощност по отношение на структурната политика. Е, може обаче да се докаже, че добрата политика не пречи да се спечелят изборите. И най-доброто опровершение на тезата на господин Юнкер, той проведе поредица от реформи в Люксембург – Недостатъчно, може би, но това е теорията Люлинг. Но той предприе нещо и, както се оказва, избирателите на Люксембург не го продължава да държат на него. И за еврооблигациите, благодаря ви за това, че повдигнахте този въпрос. Не казах че не бих искал те да съществуват като инструмент за управление на дълга. Мисля, че начинът по който те се обсъждат сега е нещо различно като инструмент а, за обществен дълг, а не като средство за инвестиции. Благодаря ви, господин Ланген, за интересните ретроспективи административни препратки. Спомням си дискусиите ни по обществените поръчки. И вие възстановихте абсолютно перфектно а, в, причините, поради които в Мастрих се фиксират ха тези 3%. Не знам а, не съм запознат с изказването на господин Барозо, не мога да коментирам, но тъй като бяха зададени въпроси във връзка с него, предизвикахте моята, моето любопитство и ще се запозная с него. Благодаря ви още веднъж за изразеното е, е, интерес и внимание. Колкото по-дълго сте с нас, казва председателката, толкова повече въпроси ще възникнат във връзка с економическите развития и еврооблигациите, така че няма да се въздържим да ви поканим след, при следващата първа възможност. Благодаря ви, господин, господин Монти. А сега преминаваме към панелната сесия. Искам да помоля нашите оратори да си заемат местата, така че съвсем за кратко ще спрем, за да се организираме. Благодаря. Uh, right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh, thank you very much. Uh, Благодаря ви, колеги. Извинявам се на нашите експерти а, с, за закъснението. Обикновенно не закъсняваме толкова много, но наваксваме, когато закъснеем. Така че няма а, да направя никакъв увод и направо ще обява трите 10-минутни изказвания. Първата е на господин Паул Де Грауе. Той е професор по международна економика от Католически университет в Лювен. I would like to um, своето изказване искам да се спра на еврооблигациите. Има много различни елементи, свързани с економическото управление, но тъй като времето ни е ограничено, ще се спра на еврооблигациите. Защо смятам, че те са важни? Както знаете, еврозоната се сблъсква с една екзистенциална криза, която е, увеличи консенсуса е, за доведе до консенсус за това, че е необходимо да има общо политическо проявление на еврозоната. И лека по лека се говори за преминаване към политически съюз. Еврооблигациите са добра първа крачка. Те могат да укротят финансовите пазари и да доведат до финансова стабилност в еврозоната. Също така, те могат да се използват за да насърчат економически растеж в еврозоната. Основният аргумент защита на еврооблигациите е политически. Както казах, кризата в еврозоната се превърна вече в екзистенциална криза. Инвеститорите питат, се питат дали изобщо еврозоната, такава каквато я познаваме днес, ще оцелее. Това води до една ендемична нестабилност. Лошите новини за една от страните в еврозоната бързо се превръщат в лоши новини за други страни от еврозоната и така се повлиява на цялата система. Кризата се влоши при решението на Европейски съвет от октомври и декември за финансовата помощ. Това дестабилизира облигациите в еврозоната и ще продължи да ги дестабилизира, защото те стават уязвими пред атаките на спекулацията. Всички страни обещаха да запазят фини, фиксирани а, лихви, е, фиксирани нива, но всички знаеха, че можеха да има, може да има девалвация. И сега на пазара на облигациите в еврозоната можем е, спокойно да декларираме, че страните имат право да девалвират собствените си облигации и спекулантите всеки път, когато си мислят, че може това да се стане, ще продават своите облигации и така ще се увеличи е, е, лихвения е, процент и още повече ще искат страните да девалвират своите облигации, така че нещата ще се влушават. Така че вместо да решат проблема, мерките, които са предприяти, задълбочиха този проблем. Така че трябва да се изоставят тези идеи, според мен, въпреки че вече е взето решение за тях, според мен начина да се излезе от този магиосен кръг е да се създаде един механизъм, по силата на който държавите членки трябва ясно да показват на пазарите, че са сериозни по отношение на своите ангажименти към еврозоната. До сега имаше просто някакви декларации, но това са само думи. Трябват някакви пазарни механизми, които ясно да покажат на пазарите, че съответното правителство е сериозно. И еврооблигациите са такива механизми, защото когато страните издават заедно еврооблигации, те заедно носят отговорността за този дъл, дълг, който са издали заедно. Това ще е, е много по-убедително твърдение, е, че тези държави са сериозни. Защото в крайна сметка по този начин те сами си връзват ръцете и застават твърдо зад поетите ангажименти. Така че основната причина, е, поради която това е необходимо, е политическа и това е основна стъпка към политическия съюз. Поемат се сериозни ангажименти. Става ясно, че не може да бъдат пренаблегнати тези ангажименти и така се особ... на пазарите може да се очаква малко по-голямо спокойствие и стабилност. Може да има и други причини е, за въвеждане на еврооблигациите. Марио Монти спомена и финансови, и економически и такива причини. Те могат да се използват и като инструмент за растеж, особено ако са планирани добре, но няма да навлиза в повече подробности, тъй като времето ми е ограничено. Има обаче възражения срещу еврооблигациите и има няколко държави членки, които е, с голямо нежелание се отнасят към тях. Именно заради това, когато се структурират е, тези инструменти, трябва да се вземат предвид възраженията на тези страни. Какво е едно от основните възражения? Това, че тези облигации означават съвместна отговорност и така може някои страни и да искат да издадат твърде много дълг. Именно заради това има страни, които се боят, че другите страни могат да се държат по този начин. Така че тук говорим за една психологическа опасност, която трябва да се има предвид е, при е, структурирането на еврооблигациите. Какви са другите възражения срещу еврооблигациите? Ами, страните, които имат рейтинг тройно А, като Германия и Холандия, сега ще трябва да плащат повече, защото се присъединяват към един клуб, в който участват страни с по-нисък рейтинг. Защото репутацията на целия клуб не е толкова добра, колкото отделната репутация на тези страни. Така че трябва да се има предвид и това възражение. Как можем да се справим с това при структурирането на общите еврооблигации? Тук може да се комбинират две идеи, които се чуват напоследък. Първо идеята на, за сините облигации и червените облигации. Идеята на Бръгел – т.е. при сините има ограничение на участието. Това са а, първичните облигации и всичко останало, да кажем, над 60% от брутния вътрешен продукт или каквато и да била а, друга цифра, са червени облигации. Така че така може да се справим с въпроса за е, притесненията на страните. Така се е, променя средната цена за вземане на заеми от страна на страните. И е, цената на заемите като цяло са сравнително ниски, а на другите облигации са по-високи, така че е ясно, че всеки си поема отговорността. И това може да се обвърже с още един друг елемент, а именно в рамките на сините облигации да има различни е, лихви. Така че страните, които са с тройно А като рейтинг, да плащат по-низки лихви, а пък останалите да плащат по-високи. Така че и в рамките на сините облигации да има а, преразпределе, а, раз, преразпределени и различни ликви, за да може дори и страните с тройно А да не се притесняват да участват в издаването на тези облигации. И така това е начин по който можем да се справим с тези възражения. При всички положения еврооблигациите са важни е, по много причини е, и аз изложих е, политическите причини, защото това е начин да се подаде знак на пазара, че всички тези страни сериозно приемат своя ангажимент да запазят еврото на настоящите нива. Благодаря. Да, благодаря. А сега ще дам думата на господин Паула Манасе, който е професор по макроекономика и международни економически а, въпроси от университета в Болония. Благодаря много за поканата, казва господин Манасе. Аз съм свикнал повече да импровизирам, отколкото да чета, но ми казаха, че може някъде да се загуби нещо по пътя по време на превода, затова ще спазвам стриктно изискванията. Ще направя някои коментари по а, три аспекта. Първо, предложенията по отношение на реформите на пакта за стабилност и растеж, макронадзора и еврооблигациите. Този материал ще бъде разпространен сред вас малко след като приключа с изказването си. Знаете, че а, европейската дългова криза не е изчезна с настъпването на новата година и спреда на лихвените проценти по държавния дълг на някои от уязвимите европейски а, страни а, идва да ни подскаже, че кризата може да се разпространи от Гърция и Ирландия към Португалия, Испания, Белгия и Италия. И затова трябва да се изработи а, адекватен механизъм а, за а, превенция или борба с тях. Ето защо Европейския съюз, както казват инвеститорите, а, няма а, институции както за превенция на кризите, така и за а, разрешаване на кризи. Просто се правят някои ограничения економически, а не се взимат толкова а, достатъчно решения. Що се отнася до опита натрупан в различни видови финансови кризи през последните 40 години, се е, мога да кажа, че е, това е едно е, странно животно, защото така както изглежда току-що родено и едва-едва пълзи, изведнъж се изправя на крака и скача върху нас. Така че нещата трябва някак си да се случат, да се развият. Например, да се изгради един постоянен механизъм а за стабилност и растеж и, и а, след 2013 година да работи. Трябва да се правят нови предложения за Европейския механизъм за стабилност, за макроекономическо наблюдение, което аз мисля, че е изключително важно, беше а, направено такова добро предложение и също така по-сериозното налагане и прилагане на новите методи и инструменти за надзор над финансовия сектор. За съжаление, доста неща а, от тези, които изброих, доказаха, че не успяха да потушат кризата в достатъчна степен а, нещата се объркаха доста. Очевидно трябва да се подредат по един логичен начин. Какво трябва да се направи? Мисля, че е важно, имайки предвид мащаба на задачата, да има една добра последователност в институционалните реформи. Трябва да има иновативни подходи, особено когато а, се е оказало, че се провалят старите рамки. Нека да определим кои са наистина спешните неща, краткосрочните мерки, които през следващите няколко седмици и месеци трябва да бъдат реализирани. Мисля, че най-сериозният приоритет е да се разшири а, капацитета на Европейски инструмент за финансова стабилност и на Европейският механизъм за стабилност за да се спечели малко време за по-доброто прилагане на средносрочните реформи. Около 2,8 трилиона а, е, в долари е а, сумата, която е с предстоящ падеж на А, нашия, нашата задлъжнялост за периода 2011-2013 година. Португалия, Италия, Ирландия, Гърция, Испания имат падеж на облигациите от 502 милиона ев, долара за 2011 година. Това което означава, че трябва да се направи едно разделяне между едните и другите държави в а, а, рамките на еврозоната и целия Европейския съюз кът, с помощта на реформата на механизма за стабилност и инструмента за финансова стабилност, което означава, че трябва да отделим по-задлъжнелите държави от а, тези, които са по-нестабилни, което е различно. И така, какво трябва да се направи? А, в а, голям мащаб трябва да се подходи, трябва да се а, отчетат всички особености но те не трябва да бъдат първостепенни, защото по време на криза особеностите не са толкова важни, те не са първостепенна значимост. Що се отнася до несъстоятелността. Трябва да се направи сериозна разлика между тези, които имат проблеми с краткосрочната ликвидност и онези, които а, са несъстоятелни като държави. Това може лесно да се направи, като се използват неща като а, оферта за размяна на ценни книжа, което беше направено с държави като Пакистан, Уругвай и други. Не трябва да забравяме, че повечето от тези мерки са все пак краткосрочни с временен ефект. Ето защо а, нисколиквидните от несъстоятелните дължа, държави а, да бъдат разделени изключително важно, за да може заразата да бъде изолирана. Разрешаването на проблемите с лошите заеми също е много спешна Ще се опитам да съкрата значителна част от това, което съм подготвил, казва оратора. Що се отнася до реформите, ще спомена SGP, което е пакта за стабилност и а, растеж. В предложението съм написал, а, че а, корекцията трябва да бъде равна на отклонението а, на тези 60%, които са праговата стойност, както вече е фиксирана. Да, това е изискване по няколко причини – ако една корекция не може да бъде направена подходящо а, в съответствие с финансовото състояние на държавата, държави като Италия и Белгия, например, това означава, че, означава, че първоначалният баланс може да бъде 4 до 5% в период от 20 години. Но това някакси не е много състоятелно, не е, е добро, защото тогава а, е, а, ще се а, отслаби економиката на всички други държави членки. Ето защо е важно да се прилагат а, економическите наказания. Така, кризата а в много от държавите членки тя не е приключила и има и поредица от дисбаланси а, между, а, между различните държави наблюдавани и това трябва да се преодолее. Има поредица от предложения, които се въртят в пространството едно от предложенията, в които аз съм вложил известна част от времето и усилията си, е да се разработи един механизъм, а, на базата на това, което се прави в поредица от държави шенки с шофьорските книжки. А ако не спазваш дисциплината, губиш еди колко си точки, а, които са някакъв фиксиран брой в твоята шофьорска книжка и получаваш съответното наказание. Ето защо една стабилизационна политика в този а, стил а, ще предизвика и фискална дисциплина до голяма степен. А сега нека да упомена някои от основните елементи по отношение на агенция, Европейска агенция а, за дълга и еврооблигациите. Да, съгласен съм, с господин Монти и а, а, господин Деграла за това, че има няколко доста интересни неща, които трябва сериозно да бъдат разгледани, макар че имам някои възражения по отношение времето, в което ще бъдат а, внедрени еврооблигациите. От економическа гледна точка, всяка облигация си има пазарна стойност само и единствено според очакванията на пазара, че ще има в бъдеще на приходи, които ще са вид печалба за пазара. Така, при внедраването на еврооблигациите а, ние трябва да помислим кой ще е онзи инвеститор, който ще прецени, че еврооблигациите като финансов инструмент в бъдещето доведат а, до а, допълнителни приходи. А, и тогава а, държавите членки биха могли част от а, своя излишък а, да инвестират в повишаване търгуемостта на тези еврооблигации, за да могат да влязат в такива а, инициативи и държави от Средиземноморието, които имат проблеми, да кажем. А, така, ако не се загуби една част, не се отдаде една част от фискалния суверенитет, поне на а, слабите, но уязвимите държави, няма да може този механизъм да работи ефективно което означава, че е необходима много по-дълбока фискална а, интеграция, отколкото съществува в момента. А, така, премерване на най-подходящия момент, в който да се пуснат еврооблигациите. Има а, случаи, при които а, инструмента, финансови инструмент е с, с далечен а, а, падеж и други, които са с предстоящ а, падеж. Това трябва да се взима предвид винаги. Втората втория, друг, втория начин да се внедри това предложение на практика е да се подпомогнат държавите членки, които имат проблеми а, с дълга а, и които са несъстоятелни, за да излезат от това най-критично състояние и след това да се разрешават общо проблемите. Но 2013 година това предложение може би ще бъде реализирано на практика и тогава а, всеки инвеститор ще знае, че а, може а, да и загуби, ако инвестира в изкупуване на португалския, за, а, португалския дълг, например, че 2013 година ще почне да губи. Това не е добре. А защото а, това е инструмент, чието падеше е далеч, но за съжаление трябва да прекратя, така че благодаря ви за вниманието. Да, благодаря ви. Ние разпространихме сред а, нашата аудитория текста. Просто съжалявам, но наистина ни притиска времето. Извинявам се отново, че се наложи да ви прекъсна. И сега искам да дам думата на третия наш оратор, Густав Хон, професор и директор. Благодаря. Най-напред ще обясня философията на Валутния съюз. Какво означава Вотен съюз от економически смисъл, освен политическите съображения? От економически смисъл това е споразумение за съвместна, за общ процент на инфлацията. Тази стойност се определя от Европейската централна банка, около 2% в случая. И това е цел, която всяка суверенна държава трябва да спазва и да, и да се съобразява с нея в своята политика. Този ангажимент не се спазва от две групи страни. Една от тях непрекъснато отбелязва по-висока инфлация. Една по-малка група с една голяма държава бележат по-ниска инфлация от поети ангажимент. Това може да изглежда технически въпрос, но той има сериозни последици. Те са след в това, че страните с по-висока инфлация губят конкурентоспособност в еврозоната. Това доведе до голям структурен дефицит по текущата сметка. Тоест, те непрекъснато повишават външния дълг. Външният дълг не е непременно обществен дълг, но и частен дълг. Другата група натрупва активи поради структурни излишъци в економиката. Може би се гордеят с това. Гордеят се с излишъка по текущата сметка и тъй като смятат, че това е доказателство за тяхната конкурентна способност и като средство за постигане на растеща. обаче не е устойчива структура от гледна точка на дълга. Нещата са очевидни. Не можеш непрекъснато да задължняваш. В определен момент трябва да си върнеш дълговете. И когато това започне, пазарите реагират и изпадат в паника. Видяхме това. От това обаче страдат и страните с излишък, защото всичките им чужди активи трябва да бъдат отписани и губят това, което са смятали, че притежават. И то пример за това е Германия. Огро... Отписват се големи, активни, така че гордостта, която се изпитва, вече няма основания. Това означава, ни трябва управленска структура. И това е темата, която обсъждаме днес. Тази управленска структура трябва да решава този проблем, особено в дългосрочен план. Ето защо много се радвам, че в направените предложения се прилага процедура за прекомерен дисбаланс. Това следва да се спази в бъдеще. Не ежедневно и не ежемесечно, защото ние говорим за структурен излишък. Може да има много причини за излишъците – и дефицити може да има краткосрочни причини, технически причини. Не трябва да се занимаваме с тях, но трябва да се интересуваме от тях в дългосрочен план. И от това можем да разработим една стратегия и процедура за това как да се идентифицира структурен дефицит и излишък и да се приеме съответната политика. Това означава, че вниманието ни трябва да бъде насочено само върху обществения дълг. Това е само един аспект. Този дълг може да бъде обществен и определено, в Гърция е определено така. Само, че трябва да обърнем внимание и на частните дългове. Може в частния сектор да има прекомерна задлъжнялост. Може да се надуват балони, които в един момент ще се спукат. Испания и Ирландия са примери за втория вид структура на задлъжнялост. Двата вида на задължнявост трябва да бъдат решени от съответна институция. Аз съм за а, изменението на парламента за създаване на такава институция. Тя може да бъде наречена както желаете, но така за работни цели можем да използваме наименованието Европейски валутен фонд. Тази институция може да идентифицира структурните излишъци и дефицити и струдно така да разработва и да развива техническата способност да предлага на страните, които нарушават правилата, каква, какви стратегии и политики да прилагат за да се промени ситуацията. В сегашната ситуация се... Помните, че се водеше разговор за това да се повикали Международния валутен фонд или не. Европейската Централна банка беше против. В крайна сметка ги повикахме. Чисто и просто нямаше избор в еврозоната. Няма технически и експертен потенциал. Това не е само економически и политически въпрос. Ако се обаждате във Вашингтон, за, за да ви се бъде решен даден проблем, веднага автоматично се излагате на натиск на ниво Г20. Това не е желателна ситуация за Европейския съюз. Ние трябва сами да можем да решаваме вътрешните си проблеми. Дори само за тази политическа цел на нас ни трябва такава институция, която да разполага с експертния потенциал. След това възниква един труден въпрос, с който се занимаха и моите колеги, е как да се финансира всичко това. Аз също за това, което каза Пао де Грове за еврооблигациите – те са подходящ инструмент. И определено не бива а, това да стане безусловно. Условията са страните да следват определени норми и правила за преодоляване на дисбаланс по текущата сметка. Тези облигации не би трябвало да бъдат емитирани в а, а, неограничени обеми, да речем можем да започнем с 60% от брутния вътрешен продукт или както предлага Брюгел, да се е, емитират е, облигации с по-нисък е, статут. Това са червените облигации и чието емитиране е свързано с по-високи разходи. тази управленска структура ще допълни валутния съюз е, в момента нещата не са завършени. Имаме съвместна парична политика, но заедно с това имаме различни фискални политики, които не се, се оказва, че не могат да отговорят на всички потребности в Валутния съюз. Трябва ни допълнителна институция, която да обръща внимание и да анализира направените грешки, за да не се допусне повтарянето им. Ето защо и аз съм категорично за еврооблигациите и искам да кажа, че всички тези а, решения трябва да бъдат взети бързо. Е, очевидно не може да стане за 2-3 дни, но междувременно ни трябват е, неотложни мерки. Аз мисля, че някои неща могат да бъдат решавани в краткосрочен план. Първото е да се намалят лихвените проценти за онези страни, които получават средства от фонда. В момента това е, е пречка за страните да попаднат под четъра на фонда и заедно с това другите страни ги е, натискат е, да приемат този чадър. Това е противоречие, което може да бъде преодоляно тогава, когато се издават облигации при е, процент на рефинансиране, определен от фонда. Необходимо е да се успокоят е, пазарите и да се сложи край на премиите за риск. Благодаря. Сега преминаваме към въпросите. Онези, които искат да зададат въпрос, е, моля да се запишат. Жан Пол Удо Перванш и Филип са се записали. Някой друг иска ли да се изкаже? Възможно е да останете без изказване. Жан Пол. Благодаря на докладчика за поясненията. Няколко малко по-нахални, може би, коментара, които разкриват моето незнание по отношение на пазарите. Целта на пазара е да заместят риска и в крайна сметка да не носят риск. И за да нямат риск, унези, които взимат заем, да могат да гарантират. Второ, втора забележка, говори се за еврооблигации. Нека обаче да говорим за да се разберем за какво става дума. Всеки е, като че ли влага различна е, представа. Може би тук става дума за е, общ дълг. Що се отнася за пазарите и шизофренията, пазарите, които се плашат от ситуацията в Европа, са готови да участват в емисията за Ирландия. кога държавите членки не бива да се подават на прекомерния натиск. Последният коментар и въпрос констатирам, че никоя страна не може да взима заеми, лесно изключение някои големи конкурентоспособни страни, но заедно могат да взимат съвсем спокойно. Само, че въпросът е с какво ще връщат? А освен, ако не открият някакво магическо средство, един ден заемите трябва да се връщат. И така, въпросът за изплащането на дълга няма да а, се изплъзне а, от политиката на економи, защото дългът един ден трябва да се върне. Сега ще събера всички коментари, защото може да възникне криза с времето. Удо има думата. Господин Теграуе, от началото би е аларма, каза колко е сериозна ситуацията. И предложи и идеи за това как трябва да реагират правителствата и какви политически мерки да бъдат предприяти, за да се справим с сериозността на положението. Като имаме предвид предложенията, които са на масата и пакта за стабилност и растеж, е, се оказва, че сме доста далече от е, този холистичен план – Изглежда, че се занимаваме с някакви подробности. Изглежда, че е, сме в плен на остаряли идеи. Като имаме предвид инструментите на Комисията за пакта за стабилност и растеж, те нямат е, за цел да се работи с широко обхватни анализи на неравновесията или политическите роли. И какво трябва да стане, за да се случи това? Това е съществото на нашата работа. Така че, как би могъл парламента да принуди комисията, съвета и държавите членки да приемат нова структура на управление, за да се справят с, вред, с отрицателните последици на тази криза. Какви са вашите предложения? Благодаря, Перванш. Благодаря. Най-напред искам да се извиня за закъснението. Имам два въпроса. Първият. Какво място отдавате на фискалността в економическото управление? Това е един от най-сериозните и най-спорните въпроси. Това е един от най-сериозните дефицити, когато се вземе ангажимент към партньорите в економическия валутен съюз и какво място трябва да получи този въпрос в пакета за реформи. Освен това, в сърцевината на тази реформа и текста за економическо управление има едно оригинално понятие. А, това е предпазлива фискална политика. От името на Комисията по заетост аз предлагал, предлагам альтернативна формулировка, именно ефективна фискална политика. Какво означава тази, това понятие? Според мен една бюджетна политика. Да, вие знаете всички аргументи за това как може да се изгради едновременно основа на устойчиво развитие и заедно с това да се намали дълга. Господин Монас, господин Манас, вие продължихте една мисъл, според която не бива да пренебрегваме основните реформи, но в този дебат за еврооблигациите има отговор на един въпрос, който веднага възниква и от гледна точка на европейския дългов пазар. Има обаче и, и един много е, силен инструмент, ако искаме да постигнем напредък по економическото управление. Това не е въпрос да се взимат е, заеми за финансиране на държавния дълг. Последно, господин Манасе каза, че комисията може да заведе процедурата за нарушение на тази основа. Нереалистична идея. Вие споменахте показателите. Споделям вашия подход, споделям идеята, че подход, който е чисто количествен, а не качествен, няма да увеличи допълнителната стойност на економическото управление, особено гледна точка на повишаване на работните места. Какъв механизъм за надзор предлагате? Как да организираме едно ефективно управление, като имаме предвид, че към момента показателите бяха количествени, а не качествени? Това са половината от въпросите, така че сега ще дам възможност на експертите да отговорят по реда на а, първите изказвания. И така, професор Деграуе. Да отговоря на въпроса Въпросът на господин Гозев. Кой ще изплаща дълга? Един устойчив дълг просто трябва да бъде а, изплатен. Няма причина, поради която той да не бъде а, изплащан, тъй като може а, да, да си остане за до безкрай. В случая говори е, обаче за проблеми, свързани с неустойчив е, дълг. Искам да се върна на друг е, елемент и всичко зависи от лихвения процент. Днес ирландското правителство трябва да плаща 9%. При 9% няма устойчив дълг. Е, в случая, в случая се възниква проблема с лихвения процент. Това е лихва, която се налага от пазарите по причини, които не винаги са рационални, но които са по-скоро свързани с паниката. Има възможност да се направи нещо друго, да се предприемат действия които правят невъзможно намаляването на лихвата върху ирландския дълг. Ето, казвам това, за да поставя акцент върху факта, че неустойчивостта на един дълг се обосновава до голяма степен от лихвения процент. Също така понякога пазарите а, са толкова обхванати от а, паника, и тази паника е автоматична и превръща дълга в неустойчив. Ето защо е, са необходими мерки и подкрепям идеята за Европейския валутен фонд, който да направи възможно намаляването на лихвения процент, така че страните да предприемат програма за възстановяване, така че дългът да стане устойчив сега да кажа, да отговоря на господин Улман. Той искаше да излезем с конкретни предложения. Мисля, че това правим. Еврооблигациите са конкретно предложение. Едно от многото конкретни предложения, които са необходими, за да се върви напред. Но това определено не е единствения подход. Мисля, че Uh, Може би трябва да помислим за институционални промени, които ни доближат до политическия съюз. Економистите казват, казват от самото начало на валутния съюз, че еврото няма да оцеле без политически съюз. Всички економисти знаеха това. Еврозоната беше създадена по политически причини. Тя е политически проект. И провала се състои в това, че не предприехме изтъпки към политически съюз. Сега е необходимо да вървим към политически съюз, но това трябва да бъде с малки стъпки. Една такава стъпка са еврофондовете, Европейския валутен фонд и след това цялата гама от мерки, които да направят така, че страните да не се отклоняват твърде много. Тук обаче трябва да мислим, да помислим много сериозно. Споделям идеята на господин Манасе, че идеята за показателите е напълно нереалистична. Пакта за стабилност и растеж също се основава на подобна нумерология, която не даде никакъв резултат. Напълно немислимо е в съвременната демокрация политиците да се подложат на цифри и след това да налагат санкции възоснова на цифрите. Това е фантастика. Научна фантастика никога няма да стане. И има защо политиката означава не да се занимаваш с цифри, а да взимаш решения. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към това как страните да вървят общо взето в една посока, не да се разпиляват навсякъде. Благодаря, професор Манасе. Благодаря много за въпросите. Ще се опитам да отговоря а, на някои от тях. Няма да имам време за всички. Първият въпрос е от госпожа Берес. Какво си има предвид под разумна фискална политика? Обикновено под разумна финансова политика фискална политика се има предвид нещо съвсем просто. Бюджета да бъде балансиран с оглед на бизнес цикъла, т.е. малки дефицити при рецесия и а, малък излишък при възход. Това се изисква, за да се стабилизира брутния вътрешен продукт. Това се има предвид и мисля, че е съвсем разумно. Важният въпрос е какво е устойчиво. И вторият въпрос тук са еврооблигациите. Може би е, не е, го разясних достатъчно в своята презентация, но иска да кажа следното. Цената на една облигация на практика се определя от настоящата цена на излишъка, който ще я финансира. И така, винаги се задава въпрос с кой излишък, чиято бъдеща, кой излишък, е излишъка, чиято бъдеща стойност ще даде стойност на тази облигация. Ако нямаме европейски бюджет, е много трудно да се справим а, с това изискване. На практика а, излишъка на правителствата ще а, финансира а, дефицита и това политически е неустойчиво. Еврооблигациите могат да са политически целесъобразни, само ако фискалната интеграция напредне много повече и само ако има предаване на част от суверенитета на националните правителства към европейските институции. Това е много важно. Що се отнася до економическото управление, малко скептично съм настроен а, към твърдението, че еврооблигациите сами по себе си ще доведат до сериозни управления, а, промени в управлението в Европейския съюз. А, точно както в крайна сметка и единната валута не успя да накара националната техните фискални политики да се сближат. Така че не можем да си мислим, че управлението, ако се промени, че управлението ще се промени, ако се промени нещо такова. То не се случи с едината валута, да не говорим с еврооблигациите. И накрая индикаторите за наблюдението. Не не тук въпросът трябва ли да вярваме на цифрите на сляпо. Мисля, че не се вярва сляпо на цифрите. Въпросът е какви са показателите, които се прилагат, предлагат. Говори се за конкурентоспособност, нарастване на производителността и е, текущата сметка. Това са все индикатори, а пък е трудно да се наказват националните правителства, ако тези показатели показват отрицателни цифри, е, отрицателни данни, защото в крайна сметка това са области, където правителството не може да повлияе, поне в, не в краткосрочен план. Обсъждали сме тези неща с Марио Монти по-рано. Именно тук трябва да се действа. И то. Е, е, да, действително трябва да се действа по тези е, показатели, е, но трябва да се има предвид, че това не са показатели, които могат да се повлияят от е, е, краткосрочните е, действия или промени, е, които се въвеждат от правителството. Благодаря. Благодаря. Професор Хорн, благодаря, госпожо председател. Нека да отговоря първо на въпрос на господин Гозес. Пазарите винаги искат още, искат повече. И те са истерични. Там, където подушат несигурност, където хората не са съвсем наясно какво се случва, където има институции, които са от заплаха, пазарите се паникясват и е, се опитват да изтеглят парите. Има и други ситуации, ситуации в които има прекомерни колебания, които не отговарят на реалната ситуация. Това го видяхме и в, е, при недвижимите имоти. Затова трябва да се определят точни показатели – и то надежни. А, тоест, ако се движим в едната посока, да знаем къде е границата. Ако се движим в другата, да знаем къде е отсрещната граница. И ако нямаме това, няма как да има а, надежна структура на економическо управление в Европа. И за това а, пазарите в момента смятат, че гръцкият дълг не е устойчив, че португалският дълг не е устойчив, ирландският дълг и така нататък. И ако не е, предприемем мерки, този тип пристъпи на паника ще управляват пазарите. Затова трябва да е, изградим надежна структура възможно най-скоро. И ако тази структура е надежна, тогава пазарите няма повече да изпадат в паника. Положението в Гърция е такова, че дори е, тя да се финансираше от германския дълг, той пак не би бил устойчив. В отговор на казаното от господин Булман, какво може да направи парламента? Би било добре, ако предложенията на съвета и комисията могат да покрият всичко. Те не успяват да покрият всичко така, както бихме искали, но най-добре би било тези предложения да бъдат представени за да може да започнем един надежден процес е, за справяне с външните економически дисбаланси. Защото иначе може да успеем да се справим с тази криза, но пък да се изправим пред по-нататъчни проблеми с платежния баланс. Разбира се, парламентът е европейска, а не национална институция. В национални парламенти действат различни интереси. И затова Европейски парламент може да изиграе много важна роля за настояване, е, като настоява структурата да бъде изградена с оглед на европейското измерение, а не на националните е, моментни потребности. Председателката благодаря. Филип, Силви, след това Диего. Uh, Моите извинения, че не бях през цялото време тук. Трябва да обясна ситуацията на Белгия. А, така съвсем накратичко, затова се наложи да изляза. Два въпроса към професор Манасе. А, а, бихте ли разработили малко в повече подробност тази система от точки, които да се отнемат? Това е интересно. А, бихме искали да задълбаете малко в това. Към господин Хорн, като казахте, че имаме нужда от институция да наблюдава и контролира дълга и частния и публичния в Европейския съюз, не мислите ли, а, че ще е добре а, да се а, е, използват някои от съществуващите защото нали, има а, такива а, структури, които като част от задълженията си имат и да наблюдават а, движението и разпределението на труда да бъде някакси по равнопоставено. След това данъчната политика и това, което професор Монти спомена. Вярвате ли, че това табу трябва да бъде премахнато, а именно, че имаме нужда от известно ниво на данъчна координация в Европейския съюз или поне в еврозоната. Добре ли смятате, че съм ви разбрал и че ще работи или не. Силви, заповядай. Благодаря и на тримата. Конкретен въпрос за това как се изчислява в червените и сините облигации лихвения процент, как може да се променя той, кой орган ще взиме решение, предварително ли ще се прави това, максимално независимо или на политичес, по политически съображения. Така, малко повече е, детайли тук. Има нещо, което ме притеснява, професор Манас, в е, вашето предложение. Вие излизате, изхождате от идеята, че тъй като сме в економически и валутен съюз, ние сме напълно суверени. И по някакъв начин трябва да се взимат решения, които противоречат на националния суверенитет. Но това е басня. Аз мисля, че това е от неверните идеи, които се въртят в момента. Не е ваша идеята, разбира се, но аз смятам, че, неща, е, че е такмо обратното. Ние сме в ситуация на общ суверенитет в, в в Франция, например, всъщност Бундесбанк взима решение за процентите, начинът по който се представя дебата, а именно има суверенни парламенти, трябва малко да им се намали суверенитета, ни създава допълнителна трудност. Можем да кажем обратното, че ние участваме в обща валута, решение взето от национални парламенти, е, било от хората. Следователно, ние, сме в, ние имаме общ суверенитет и къде слагаме границата. Стига ли това до данъчни правомощи? Но за мен това е съществен въпрос. Ние живеем в една умствена измама, е, която състои в това, че се смята, че можем да използваме всички предимства, цялата защита на Валутния съюз без никакви отговорности на среща. Да, благодаря за думата, госпожо председател. Казах е, и обещах да бъда много кратък, така че ще го направя. Имам само един въпрос за всички участници в панела. Много им благодаря за всичко, което споделиха с нас. Бих искал да се обърна конкретно към следното. Какво е тяхното мнение за правилото а да се намалява дълга с една 20 годишно. Професор Манасе разработи тази идея, но моят въпрос и към тримата е дали са съгласни с такова едно правило. Смятат ли, че, така, а, че е възможно малко повече гъвкавост да има? Да има намаление не на годишна основа, а на тригодишна основа и коя, и, е, кои са различните решения. Благодаря, благодаря много. Извинете ме, казва госпожа председателката. Е, бих искал да помоля нашите панелисти да се придържат към едни петминутни изказвания. Професор Мауе. Да, благодаря. Първо към а, на, казаното от господин Ламбертс а, по отношение на данъчното облагане. Дали имаме нужда от повече данъч, а, координация в данъчното облагане? Да, няма съмнение, че еврозоната дългосрочен план трябва да има и бюджетен съюз. Ето, защ... е, е, ето по този начин ще прехвърлим на по-високо ниво на управление част от нашия суверенитет в а, бюджетната и данъчната сфера. На цялостно а, а, създаване на цялостно а, обща такава политика и в двете сфери е период е въпрос на 20-30 години поне, но трябва да се започне с малките стъпки, за да се стигне до крайната цел. Ето защо аз мисля, че трябва да бъдем по-амбициозни от плановете, които ни бяха представени. Както беше казано и от преждеговорившите. Трябва да бъдем по-амбициозни, защото настоящите планове, които са представени на нашето внимание, някакси са доста неамбициозни и трябва много да се направи, за да можем да а, предотвратим една криза поне в мое, в мое лице а, няма никакво колебание, че е така. Сега ще премина на френски. Сега да отговоря за изчислението на лихвения процент. Има много начини да стане това, но аз имах предвид, разбира се, лихвата към която се прилага към една облигация, е единна лихва. Има обаче възможност тя да бъде преразпределена между сините и червените. Това е свързано с лихвата на националния пазар. До, до тогава, докато съществува националния пазар, когато той престане да съществува, проблема за преразпределението ще изчезне. И пазарният, е, пазарната лихва на националния пазар е ориентир. Може би трябва да се намери някаква формула, за да се намалят разходите. Сега Ирландия плаща 9%, Гърция 12% и ми се струва немислимо, че в синята част Гърция ще продължи да плаща 12%, а Ирландия 9%. Трябва ни следователно механизъм, който намалява тези различия и успява да постигне известно преразпределение. То е такъв един механизъм, всъщност ще премахне проблемът страните с кредитен рейтинг тройно А а, да бъдат подлагани на натиск и да плащат а, твърде много. Това е, беше източника на моето вдъхновение. Извинявайте, възникна и въпроса на господин. Um, about, um, reducing забравих за намаляването на бюджета с една 20 та годишно или малко по-гъвкаво да се прави. Аз съм привърженик на гъвкавите подходи и за това не вярвам особено много в автоматизирането на нещата и професор Мана се смята същото ми. Не можем да живеем така само стриктно придържайки се към формулите. Но накрая искам да подчертая, че има абсолютна обсесия напоследък в еврозоната по бюджетните въпроси. Като че ли проблемът, с който се сблъскваме днес, е за пръв път появил се по отношение на ам, една не особено отговорна бюджетна политика. Не, но случвало се и в миналото. Тази криза има а, доста общо и с, с излишъка, изключително големи излишък а, а, дългов а, и дефицит и в частния сектор, както например в Гърция. Той е повече, отколкото е държавния или публичния по-скоро това почти няма нищо общо с, с пакта за стабилност и растеж. Той едва ли може да бъде обвинен, че, има ня... че е някаква причина. Еми твърде големите економически ограничения а, могат да ни а, тласнат още по-нататък по спиралата надолу и да стане един затворен кръг, така че нещата трябва да бъдат много стабилизирани. И така, професор Манасе. Благодаря много. Да, действително причината за кризата е в това, че има страни, които са действително страни за пример с много добро управление и с балансиран бюджет, но има и страни, които натрупаха много дълг заради рецесията. От друга страна е вярно, че в европейските страни дългът беше започнал да се увеличава и преди кризата, така че това означава, че има проблеми, не само, че системата на пакта за стабилност и растеж не работи, но се получава получават дългове е, на над 8% от брутния вътрешен продукт. Как можем да стигнем до по-устойчиво е, положение? Това е въпроса. Първи въпрос на господин Ламбер за точковата система. Аз написах една статия, която беше публикувана в сборника на МВФ през 2007 година, където се разработва тази идея. Основният принцип е следния – трябва да се питаме да изградим система, в която има и фискална дисциплина, и бюджет, който е балансиран за дължината на бизнес цикъла, но също времено не се изхвърля постижението на стабилизацията. А е, как можем да имаме по-гъвкава система? Една от възможностите е следната. Взема се дълга, изчислява се това, което е необходимо, което е желателно в вид на бюджетни излишъци и след това се определя да, точен количествен показател. След това се прилагат корекции във връзка с този показател. Ако страната има нужда от 2% повече, тогава печели, когато прави по-малко. И това означава, че страната е гъвкава, може да харчи повече в по-лоши времена и може да а, коригира нетните а, стойности в по-добрите времена. Идеята е средностатистически да е, се поддържа една горе-долу е, един е, цел. Сега, що се отнася до Въпроса за суверенитета и споделянето на суверенитета между националните европейски парламенти, аз нямам а, позиция по въпроса. Въпросът е къде е разделителната черта. На мен ми се струва, че тя трябва да е свързана с е, координацията на европейско равнище. Що се отнася до коментарите на господин Фейо за намалението от 20%, е, това предложение, което е включено в предложението на Европейската комисия от миналата есен, моята критика към това предложение е следната – първо, повечето страни, с много малки изключения, в момента са на над 60%, а при повечето има дълг от над 80% от брутния вътрешен продукт. Това означава, че приложението на тези правила ще изиска координиране е, при е, договарянето на е, дълга на между всички страни. Целта е да се свие дълга и въздействието върху економиката на Европейския съюз ще бъде значително. Второ, вече имаме една единна валута, нещо, което е доста спорен въпрос, е, спорно постижение, но как, как можем да се справим с различията между страните, да кажем Испания или Ирландия, където има висок дефицит по текущата сметка, в Германия има излишък. Е, ясно е, че ако Германия налага правилата, ще е много по-трудно останалите страни да ги спазят и за това а, трябва да има известна разлика. А, е, страните, които се сблъскват с трудности да имат политика наблягаща, а, позволяваща увеличаване на дефицита, другите е да работят по свиването на дефицита. Ще помогна ли сериозното, ще помогнат ли ограниченията в фискалната политика? Следващите 20-30 години са периода, за който се говори. В е, Италия, например, трябва да се постигнат 5%, нещо, което е напълно нереалистично. Така че липсата на надежност е, е важна. Това правило със сигурност ще бъде нарушавано. Благодаря, професор Хорн. Мистер Ламбер попита как може да се раздели разделят отговорностите по правенето с прекомерните неравновесия. От една страна може да има Европейски валутен фонд, от друга страна може да има институция, която да наблюдава и контролира а другата да действа само в времена на криза. Това е възможен вариант. Няколко въпроса бяха свързани с предложението на Комисията за намаляване на дълга. Тук говорим за економически, а не механичен проблем. Тоест, налага се да се подхожда гъвкаво, защото ако се подхожда механично, се случва това, което спомена професор Манасе. Ще има свиване на фиска в еврозоната, което ще е значително. През 2009 година видяхме, че когато всички страни започнат да работят с стимули, тогава, ползи, тогава приходите от фиска се отвояват. Всичкото това отвояване може да се получи и при други фискални мерки, ако те са общи, ако страните ги предприемат заедно. Така че сега се търси гъвкавост. Испания Гърция, Ирландия трябва да действат по-рестриктивно. Обаче други страни, които не се сблъскват с такива проблеми, трябва пък да действат експанзивно, за да може в европейски план да компенсират ограниченията на фиска, които се получават в първите страни, защото положението в еврозоната не е особено розово в момента. Дори в сравнение с Съединените щати, където кризата беше много тежка. При нас се очаква растеж от 0,6% годишно. Много близко е това до стагнацията. Така че много трудно ще се стигне до а, нивата на растеж от преди кризата и в момента не можем да си позволим координиран на фискална политика. По-скоро точно обратното. Но това трябва да се прави от страните, които са в добро фискално положение. И така не всички страни трябва да работят заедно. Някои страни трябва да работят заедно, а други по-скоро не. Това е моята препоръка. Има въпроси за независимостта и Валутния съюз. Въпросът е тук, ще останем ли достатъчно независими? Ако да, тогава трябва да има ясни правила, които да се спазват от всички суверенни държави, за да може да се спазват правилата на паричния съюз и е, да няма инфлация по-висока от 2%, но инфлацията да е близо до 2%. Само така ще можем да се справим с дисбаланса. От друга страна, можем да работим по посока към политически съюз. Отказване от някакъв вид, от някаква част от суверенността, нещо, което може да се види как действа в Германия. Предпочитам втория вариант – но не знам как той може да се случи през следващите години. Трябва ни поне максимална координация, да няма данъчен дъмпинг, да няма социален дъмпинг, защото иначе винаги ще има опасност ангажиментите поети във връзка с Паричния съюз да не се спазват. Председателката. Благодаря много, благодаря на ораторите, благодаря и на професор Монти за неговата уводна реч в този дебат. Благодаря и на депутатите, които останаха до край. Действително, дискусията беше много интересна. Презентациите вече са раздадени. Можете да ги получите и по имейла, за да ги имате на разположение. Отново, нека да ви благодаря. Закривам заседанието.